Уважаеми колеги, подновяваме пленарното заседание на Европейския парламент. Протоколът от заседанията от юнската пленарна сесия е получен от вас и има ли бележки или възражения? Няма. Протоколът се смята за одобрен.